Дами и господа, добър ден. Е, започва следобедното ни заседание. Е, добре дошли на всички. Започваме с приемане на дневния ред. Не виждам е, забележки, следователно можем да приемем дневния ред. По съобщението на председателя искам да съобщя две неща е, е, дискусията по същество ще се проведе утре, във вторник и ще засяга положението в Египет. В присъствието на господин Кристиан е, Бъргър, директор в Европейската служба за външна дейност. И освен това, искам да ви съобщя, че в дневния ред е предвидена нова гледна точка а именно обмен на възгледи с господин Ранко Криопатич, говорител на парламента на Черна гора. Предвидено е за четвъртък. Нямам други съобщения, така че можем да пристъпим към следващата точка одобрение на протоколите от заседанието от 18 октомври 2012, 25 октомври 2012, 15 ноември 2012. Искате да се върнем към дневния ред ли? Добре, заповете. И, имам въпрос за последователността на гласуването утре. Дали можем да започнем с доклад на господин Вайдерер, защото докладчика в сянка ще може да присъства само в началото и после ще трябва да напусне. Така че ако можем да променим последователността на докладите, които ще се гласуват утре, да започнем с доклада на Вайдер. Ами, да, трябва да попитам първо господин Преда. Е, е, господин е, Рочек. Да, заповядайте. Добре. Предвид е, проявеното разбиране е, от страна на колегите, ще променим е, реда на гласуване утре. В такъв случай се връщаме към одобрението на протоколите от предишните заседания. Стигнахме до 18 октомври, 25 октомври. 15 ноември и 26 и 27 ноември 2012 година. Ако няма възражения, няма възражения. В такъв случай е, протоколите от заседанията са прияти. Сега пристъпваме към четвърта точка от дневния ред. Цялостен мониторингов доклад е, за Харватия за 2012 година. Преди да пристъпим към е, вторите съображения по проекто доклада за Харватия, Искам от сърце да приветствам представители на е, парламента на Харватия, е, които в момента осъществяват посещение в Европейския парламент за запознаване с работата му. И искам е, да ви поздравя с добре дошли. И така, нека да пристъпим сега към съображенията по доклада за Харватия. Това ще бъде последния доклад, който нашата комисия ще изготви върху Харватия. Харватия трябва да стане 28-я член на Европейския съюз на 1 юли 2013 година. 24 държави членки вече са ратифицирали договор за присъединяване на Харватия Искам да се възползвам от тази възможност, за да приветствам, за да приканя тези, които още не са го направили, именно Германия, Дания и Словения, да приключат процедурата по ратифициране на договора за присъединяване на Харватия в техните парламенти, за да може Харватия да се присъедини към Европейския съюз съобразно времевата рамка, която беше прията с единодушие. Аз искам да приветствам и усилията на правителството на Харватия и на Словения да намерят решение на случая с Люблянска банка. Сега искам да дам думата на докладчика господин Либор Ручек, за да ни запознае с 16-те изменения, които са предложени и 5-те компромисни изменения. Господин Ручек, имате думата. Благодаря, господин председател. Както отбелязахте, това е второто сглеждане на доклада. 63 изменения бяха внесени, повечето от тях са с много консултивен подход и допълват нашият доклад. Процесът на, на изготвяне на доклада показва, че Европейският парламент има единна позиция, постигната чрез консенсус от всички водещи политически групи. И консенсусът е, относно факта, че Харватия ще се присъедини към Европейския съюз на 1 юли 2013 година. Харватия почти е постигнала, почти е завършила работата по 10 елемента, посочени в предишният ни доклад. Очаква се завършване на работата по граничният контрол на Адриатическо море и се очаква този процес да завърши до април. Всички изменения са свързани, предложени изменения са свързани с дългосрочните реформи, т.е. подобряване на съдебната система, както и борбата срещу корупцията на високо равнище. Мисля, че консенсусът в нашата комисия в парламента ясно показва, че борбата срещу корупцията трябва да бъде приоритет за хрватските власти не само до 1 юли 2013 година, т.е. датата на влизане в Европейския съюз, но трябва да, да си остане дългосрочна перспектива, която да се и цел, която да бъде постигната под наблюдение на Харватският парламент и представители на гражданското общество в страната. В другите компромисни изменения се обсъжда регионалната роля на Хрватия за стабилизиране на региона. И разбира се, настояваме колко е важно разрешаването на двустранните конфликти, за да не водят те до забавяне или блокиране на процеса на кандидатстване и, член, и приемане в Европейския съюз на останалите държави членки, държави в района. На 4 февруари се срещнаха министрите на Словения и министрът на Харватия, обсъдиха въпроса с Люблянска банка. Разбирам, че ще има среща и на равнище министър-председатели. И всички ние се надяваме и двете страни да са наясно колко важен е този въпрос и колко важно е да се намери решение на проблема. Надяваме се решението да бъде на намерена още през март от, на равнище министр-председатели, което да бъде прието от двете правителства и разбира се от а, парламентите. Като разбира се, надяваме Словенският парламент да приключи с процес на ратификация на договора за членство на Харватия. Нега бих искал да благодаря на докладчите в Сянка за конструктивният им принос и очаквам с нетърпение вашите коментари. Благодаря ви. Благодаря, господин докладчик. Сега давам думата на докладчите в Сянка и започваме с господин Бернт Посел. Благодаря, господин председател. Извинявайте, хремав съм и за това говоря така. Мисля, че резултата от сътрудничеството и работата с докладчика Ручек е много добър. Получихме много голям консенсус от страна на политическите групи и вие с право казахте, че това ще бъде последният доклад, който ще изготвим по Харватска. Нека все пак да коригирам нещо. В този доклад взимаме позиция спрямо настоящата ситуация – и скоро очакваме и мониторинговия доклад на комисията. Но нека да напомня, че ние казахме да на Харватско. Гласувахме през 2011 и дадохме консенсуса си, който е правно задължителен. И имаше референдум в Харватска, Хрватският народ също се произнесе за присъединяването и в такъв случай процесът не може вече да бъде спрям. Всички държави членки ратифицираха договора. А сега някой, основавайки се на този доклад, се опитват да се върнат назад и да, казват, да кажат, че трябва да се преразгледат някои елементи. Не можем да постъпваме така. И за това искам да кажа нещо. Ако се откажем сега от позицията, ще трябва да задаваме нови въпроси и наново да се разисква целият проблем. Казвам го ясно, не можем да, да спрем тук, трябва да продължим. Ратификацията вече е направена. Словения, Дания и моята собствена държава. Наистина съм много, много разочарован и недоволен от позицията на Германия, защото Германия в началото на процеса даде най-много насърчение, насърчение на Харватско. А сега явно ще бъдем последните, които ще ратифицираме договора. Чуди се дали не може да се преразгледат тези политически проблеми. И мисля, че след като имаме този консенсус, трябва да дадем зелена светлина на присъединяването на Харватско, така както е предвидено по договора. Искаме също и да помолим държавите, тези, които не са ратифицирали текста, да го направят възможно най-скоро. Имаше и едно изменение от моя страна. Знаем, че хрватските наблюдатели вече са тук сред нас. Радвам се и се надявам всичко да протече в предвидените срокове. Благодаря. Thank you very much. Благодаря, господин Поселт. Сега давам думата на Иво Вайгъл. Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам отказаното от господин Поселт. В момента е, ние не създаваме нов проблем по кандидатурата на Харватия. Е, тък му обратното, ние сме убедени, че Хърватия ще може да стане пълноправен член на Европейския съюз на 1 юли и е, ние работим, за да се постигне тази цел. Е, затова и приветствам хрватските парламентаристи и наблюдатели сред нас. Важно е, е днес е, нашето заседание да отправи ясно послание към Харватия, в смисъл, че Харватия ще бъде добре дошла като 28-ми член на Европейския съюз. Искам да приветствам и отличното сътрудничество с докладчика господин Ручек, благодарение на което постигнахме съгласие по всички въпроси, е, по които обаче има разногласие между различните политически политически групи в парламента във връзка с приоритетите. Независимо от това, аз смятам, че ще постигнем съгласие по най-важните въпроси, за да може това да бъде от полза на страната. От името на групата на либералите искам да подчертая, че нашата група винаги е настоявала на разширението на Европейския съюз, първо, и на второ място за присъединяването на Харватия към Европейския съюз. Е, въпреки това обаче искам да привлека вниманието ви върху две изменения, които предложи нашата политическа група. Е, първото е, е спазването на правата на всички малцинства, на всички етнически малцинства, както и на всички останали малцинства, като например групата на хомосексуалистите, лесбийките и транссексуалните. В изменението, което аз съм предложил, да се спрем на поведението на представители на католическата църква в Харватия. Той се изразява по начин, е, по кой, който не съответства на ценностите, които защитава Европейския съюз. Е, вторият въпрос, на който се спираме, е свързан е, с, с възможността за организирано завръщане на всички лица, които е трябвало, са били принудени или са решили да напуснат страната си заради войната. Имам предвид най-вече етническите сърби. Ние смятаме, че трябва да бъде открит пътя за завръщане в Харватия на тези страни и завръщането им трябва да бъде възможно. Сега, още няколко думи във връзка с случая с Люблянска банка. Аз не мога да говоря от свое лично име. Смятам, че това не би трябвало да бъде проблем, който да забави присъединяването на Харватия към Европейския съюз. Всички политически партии в Европейския съюз са единодушни, че въпросът е приоритетен а именно ратифицирането заема първо място независимо от е, сложността на развитието на е, политическата ситуация в нашата страна. Никой не знае е, точните дати на евентуални избори, кой ще остане на власт и кой няма да бъде на власт, но така или иначе е, Словения е изразила своето съгласие за присъединяването на Харватия. И накрая господин председател. Ние смятаме, е, че не е необходимо ние да отправяме призив към страните, които все още не са ратифицирали присъединяването на Харватия. Ратифицирането е обичайна процедура е, в парламентите на страните членки. Ние смятаме, че тази процедура трябва да се спази и съм убеден, че всички страни ще ратифицират споразумението своевременно. Благодаря. Много ви благодаря. Думата има госпожа Франциска Брантнер. Благодаря ви и нашата политическа група, бих искала да приветства с добре дошли колегите ни от Харватия. Бих искала да благодаря на докладчика господин Ручек, както и на докладчите в Сянка за отличното ни сътрудничество през последните няколко седмици. Смятам, че компромиса, който постигнахме е добър и уравновесен. Смятам, че той представлява добра ръководна насока за хрватското правителство и Европейската комисия през последните месеци преди присъединяването на страната към Съюза. Нашата политическа група внесе няколко изменения с цел нюансиране на тексти. По-голямата част от тях бяха приети. Както вече казах, има някои области, в които Харватия трябва да положи още усилия, а именно реформата на съдебната система, борбата с корупцията, преследването, изпълнението на наказателни решения и т.н. Няма да навлизам в подробности. Убедена съм, че Хрватия ще се присъедини към Европейския съюз още това лято и всички очакваме с нетърпение това събитие. Смятам, че Европейския съюз от своя страна трябва да гарантира че процесът на ратификация на договора за присъединяване се използва за, за интересите на отделни държави. Според Европейската комисия все още има области, където може да се търси подобрение, но не бива двустранните конфликти да стават пречка за процес на ратификация иска да повтори казаното от господин Посел относно Германия. Надявам се процес на ратификация да завърши бързо. А на вас, господин Посел, пожелавам бързо оздравяване. Преди да приключа, бих искала да обърна вниманието ви на две от нашите изменения. Според мен те са добър начин да си извадим полука от процес на присъединяване на Харватия. Първото е втората част на изменение 56, попълнато в устно изменение 3. Тук става въпрос именно за двустранните въпроси. Тук предлагаме един механизъм за улесняване в рамките на Европейския съюз. Става въпрос за един механизъм, който ще позволи на държавите членки и на държави да разрешават двустранни конфликти, без тези конфликти да повлияят на процеса на присъединяване на нови държави. Според нас подобен механизъм ще бъде нещо положително и ясно ще изпрати посланието, че двустранни проблеми не бива повече да пречат на процес на присъединяване на Харватия. Второто изменение е изменение 61, където се споменава ролята на гражданското общество и националните парламенти в процеса на присъединяване. Интересно ще бъде да направим оценка на участието на Хрватският парламент в процеса на преговори и присъединяване, както и ролята на гражданското общество. Ще моля ви за подкрепа за тези изменения и още веднъж благодаря за личното сътрудничество. Благодаря ви. А сега думата има госпожа Моника Маковей. Thank you, chair. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам първо Хрватско с присъединяването към Европейският съюз тази година. Поздравления за целият хрватски народ. И второ, искам да благодаря на докладчика за това, че цел предвид повечето от моите изменения, свързани с корупцията, с измамите и с реформата на правната система. Благодаря. Съгласна съм с вас, че трябва да следим ситуацията с правовата държава в Харватско. Това е приоритет. И искам също да напомня, че внесох изменение в тази насока. Напомням с него, че мерките срещу корупцията и измамата трябва да бъдат подсилени и призовавам Европейският съюз и Европейската комисия да установи сътрудничество с хърватските власти и един мониторинг, механизъм за мониторинг след присъединяването, за да следи корупцията, случаите на организираната престъпност и конфликта на интереси. И всичко това да бъде залегнало, залегнало в реформите. Според мен, един такъв механизъм ще бъде от полза на хърватския народ, защото този народ иска реформите. Те са в негов интерес и в интерес на Хърватско. Тези реформи трябва да продължат, сътрудничеството с комисията трябва да продължи и един такъв механизъм ще бъде от голяма полза. И сега Искам да дам няколко примера. Защо не можем да кажем, че всичко е наред? Знаете, 20 години не са достатъчно време, за да се осъществят всички тези реформи. Затова те трябва да продължат и след приемането. Нека, нека да ви дам пример за нещо, което трябва да бъде следено с такъв механизъм. Например, конфликта на интереси. Комисията по контрола на конфликта на интереси все още не работи. Надяваме се скоро и това да стане. Членовете бяха, на тази комисия бяха избрани преди 10 дни. Именно за това трябва да продължим в тази насока. Ето и друг пример – изборът на политици в различните министерства. Нещата трябва да се изяснят. Друг пример. Хората, които са в борда за наблюдение на отделните компании, съобщават за различни проблеми. Политизиране на компаниите, на бизнеса, нещо, което не трябва да се случва. Друг пример финансирането на политическите партии. Новият закон. Измененията по него не бяха из... приети, поне доскоро, но ние трябва да сме сигурни, че прилагането на закона ще бъде правилно според това, което сме виждали това, което знаем като европейски а, опит и като европейска рамка. Не е ясно също кой ще води групата, която ще изгражда и прилага мерките за борба с корупцията. Не искам, не искам да сравнявам този евентуален механизъм с това, което беше приложено за Румъния, но смятам, че трябва да имаме конкретна процедура по този въпрос и да подкрепим хърватските власти да приложат пълно закона и механизмите. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Сега моля колегите да бъдат кратки, когато се изказват. Госпожа Таня Файон има думата. Лепа Благодаря, господин председател. Първо, искам да заявя, е, че Харватия е пример за успех – пример за успех е, след нашето присъединяване към Европейския съюз през 2004 година. Присъединяването на Харватия е много важно за сътрудничеството, било то економическо или политическо, за връзките между хората. Това е много важно послание към останалите страни от Западните Балкани, които чукат на нашата врата. Това е важно послание в смисъл, че когато правителствата са свършили добре тежката си работа, е, това може да доведе до присъединяване на страната към Европейския съюз. Надявам се доклада на комисията от март месец също да бъде положителен. Е, нежелателните събития от последно време в Словения са известни. Е, министър-председателят оттегли мандата за преговори на министъра на външните работи. Е, макар че той вече почти беше постигнал успех в е, преговорите с хрватския си партньор. Въпросът за банката, поне според е, Словения, е въпрос на това кой ще поеме банката. Ние не знаем докъде ще стигнат нещата защото политическата ситуация в Словения е несигурна. Така или иначе, ратифицирането е, на договор за присъединяване на Харватия е приоритет за Словения. Надявам се е, това ратифициране да стане в най-близко време и се надявам Словения да не е последната страна, която ще ратифицира споразумението за присъединяване на Харватия към Европейския съюз. Господин е, Ручек свърши чудесна работа, изготвяйки доклада си. Аз лично съм направила няколко предложения за изменения. Искам да отправя призив към Харватия в връзка с сътрудничеството и с останалите страни от Западните Балкани. Ние се надяваме след присъединяването си към Европейския съюз Харватия да сподели опита си с останалите страни от Западните Балкани и да ги насърчи по пътя към присъединяването към Европейския съюз. Друг въпрос, въпросът за свободата на медиите и свободата на словото е ключов за е, Словения. Е, тази свобода е застрашена не само Харватия, но и на други места. Господ е, Господин Петър Лене. Благодаря ви, господин председател. Най-напред и, аз бих искала да приветствам с добре дошли колегите от Хрватския парламент. Радвам се, че те са днес сред нас и се надявам те да са свидетели на последната ни дискусия относно докладът за напредъка на Харватия процеса за присъединяване, последната дискусия в рамките на нашата парламентарна комисия. Радвам също така, че въпросът за Люблянска банка се превърна в приоритет за нашият външен министр. Според мен това е важен напредък в намирането на решение на този проблем. Искам да подчертая, че се намираме в заключителният етап на процеса на присъединяване на Харватия и се надявам този заключителен етап да се ползва от необходимата подкрепа. Ето защо бих искал да допринеса за положителната атмосфера на този процес на окончателна ратификация във всички държави членки. А по... Относно казаното госпожа Фаял, държа да подчертая, че разбирам решението взето от словенският министр-председател, както и неговото желание да даде повече авторитет и повече надежност на подходът му за разрешаване на политическият конфликт бива да забравяме и че политическата група, от която идва нашият министр, външен министр, се отегли от правителството. Благодаря ви. Господин Божинович. Благодаря, господин председател. Първо, искам да благодаря на господин Рочек за изготвянето на този ценен документ, който е послужил като вдъхновение на доста от депутатите за въвеждане на изменения – Искам първо да кажа, че Хрватска си отбелязва всичко, което е казано в мониторинговия доклад от Европейската комисия. И разбира се, има както очаквания, има и съмнения. И ние като парламентаристи от Харватско участвахме на заседанието на министрите на външните работи миналата седмица. И смятам, че всичко върви в правилната посока и че има тясно сътрудничество с Европейската комисия. Нека да използвам дадената ми дума да подчертая, че тук се вижда резултатът от преговорите по новия модел. Рамката показва, че положихме големи усилия в самия процес и в постигане на резултатите. Новият модел се базира на опита от миналото. Основната идея за този модел е, че една страна кандидат а, обикновено на една страна кандидати се налагат много тежки условия преди присъединяването. Тя трябва да ги изпълни до момента на присъединяване. Този модел работи успешно в Хрватско, но изключва а, мониторинг след присъединяването. И ако искате такъв пост, постприсъединителен мониторинг, вие всъщност поставяте под съмнение постиженията на Харватско до а, датата на присъединяване и собствения ви мониторинг до присъединяването. Ние осъществихме много успешни реформи в правната система, така както го искаха европейските държави. Глава 43 беше най-тежката от преговорите, защото там трябваше да бъдат направени най- най-болезните реформи. Комисарят Фюле също потвърди, че вече няма проблеми по тази глава. Що се отнася до Люблянска банка, нека да кажа нещо, че няма план Б, за Европейският съюз или за Хърватско. Хърватско в Европейския съюз, това е в интерес на всички. Люблянска банка е двустранен въпрос. Двустранните въпроси не бива да засягат присъединяването. И Ние си даваме сметка, че целият процес на преговори и дискусии като днешните се следят много, се следи много отблизо от нашите съседи от Западните Балкани. Този процес е модел за тях. И, и за това е важно да дадем едно общо впечатление за градивност, за всички тези, които искат да последват нашия път към присъединяването. Така че, господин председател, радвам се да чуя колегите, които призовават държавите си да, да ратифицират присъединяването на Хрватско. Благодаря ви, че застанахте зад нас. Благодаря ви. Колеги, ако обичате, съобразявайте се с времето. Давам думата на господин Дойфлер. Благодаря. Аз също ще бъда кратък. Както обикновенно, така, сложихте се слушалките, чудесно. Аз се радвам, че Харватия ще стане член на Европейския съюз. Аз имам големи очаквания, познавам Харватия, често съм прекарвал отпуски там, имам много приятели там. Е, спомена се за корупцията. Е, е, за корупция се говори често, но това, което е необходимо, поне според мен, е да има споделяне на властта. Спомена се за за въпроса за Люблянска банка. Това е двустранен въпрос. Е, има и други въпроси, с които доста сме се развличали е, с други държави членки от Европейския съюз. Казва се, че държавите членки си имат достатъчно е, работа с измами и корупция, за да си търсят и допълнителна работа с Харватия. Надявам се Харватия да не взима за пример някои държави членки на Европейския съюз. Повтарям, че се е, радвам, че Харватия ще стане член на Европейския съюз и очаквам активни дискусии с вашите представители тук. Мистер Радош. Благодаря ви думата ми, господин Радош.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 Mm-hmm. Okay. okay. Okay, I will continue in English, uh, Mr. Chairman, uh, ladies. Ще продължа на английски. Уважаеми господин председател, дами и господа, бих искал да се възползвам от тази възможност, за да почита някои от основните елементи от присъединяването към Европейския съюз – Харватия използва този процес, за да укрепи своите държавни институции да постигне високите стандарти на Европейския съюз. И аз смятам, че Харватия постигна успех в този процес. Това е успех както на Харватия, така и на Европейския съюз. Харватия ще продължи да работи в същата насока като член на Европейския съюз. И всички въпроси, по засегнати в доклада в измененията, ни вълнуват, в частност свободата на медиите, правата на човека, реформата на съдебната система, но също така и укрепване на финансовата система, бюджетна консолидация и създаване на подходяща инвестиции среда. По повод тази резолюция бих искал да благодаря на господин Радчек за изготвения от него текст – Бих искал също така да му благодаря за компромисните изменения, които според мен подобряват качеството на тази резолюция. Тези компромисни изменения са успех за всички политически групи, участвали в тяхното изготвяне. Но искам се пак да кажа, че не подкрепям някои изменения, които от моя гледна точка надхвърлят обхвата на тази резолюция, като например позициите и поведението на католическата църква в страната. Съгласен съм с вашият колега, но не смятам, че този въпрос трябва да се засяга във вашата резолюция. Бих искам да се спра и на предложението да има мониторинг след присъединяването на Харватия към Европейския съюз. Смятам, че това предложение не е уместно, тъй като процесът за присъединяване на Харватия беше много взискателен, критериите за присъединяване бяха много строги. Ето защо не смятам, че подобен мониторинг ще бъде уместен в случая с Харватия. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Дорис Пак има думата. Eh, Благодаря, господин председател. Поздравления за колегата Ручек. Исках само да кажа, че разбирам защо госпожа Маковей реагира така. Имали сме подобен опит, но смятам, че сега нещата са различни и Харватско трябваше да изпълни много повече условия, отколкото България или Румъния. Не правя не отправям упреци към вас и, и не казвам, че парламент е пропуснал елементи. Казва се, че една държава може да се присъедини, когато е отговорила на конкретни условия. Такъв е случая. Бихме могли да гласуваме тази, това присъединяване и го направихме с невероятно голямо мнозинство. Имаме ситуация, която е нова, безпредседентна. Така че не може да се говори така. Мониторингът потвърди какво остава да се направи. 10 точки трябва да бъдат а, решени и това ще стане в следващите няколко месеца. Смея да твърдя, че мониторинга ще изпълни ролята си до момента на присъединяването. Но сега нещата са различни спрямо това, което имахме в други държави. Вярно, корупцията е голям проблем в целия регион на Балканите. Се опитвам, опитвам се да бъда любезна. Харватска ще стане член на Европейския съюз. Чух много хубави неща. Не мога да си представя, че словенци и харвати ще се обвиняват взаимно в различни исторически грешки и че това ще бъде пречка пред присъединяването. Смятам, че Харватско ще отговори на условията и относно Люблянска банка, мисля, че това е проблем, който ще се разреши в течение на преговорите. Радвам се. Поздравявам хърватските колеги. И смятам, че от своя страна Хрватско няма да окаже пречки на други държави от Западните Балкани. Вярвам във вас и се надявам, че когато друга държава от региона се, иска да се присъедини към Европейския съюз, ще мога да реагирам по същия начин. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратка. Дискусията е дълга, поне до момента. Първо искам да благодаря на докладчика господин Ролчик за положителните си възгледи за Харватия, изразени в доклада за мониторинг. И искам да благодаря и на докладчите в Сянка, които споделят основните възгледи на докладчика. Днес неколкократно се споменаха двустранни въпроси. Аз искам да подчертая, Както току-що каза колежката Дорис Пак, нашият парламент е, по време на предишния си мандат единодушно гласува декларация основно за това, че ние искаме да блокираме действията и стъпките на седи по европейския им път. Ние вече имаме отрицателен опит е, в този смисъл и ние сме първите, които искаме да помогнем на съседите ни в европейските им е, амбиции, защото това е първо и основно от интересите на Харватия. За Люблянска банка въпросът е спорен, това се каза и днес. Ние се надяваме, че в края на краищата, когато въпросът стигне до министър-председатели, той ще се разреши своевременно. В момента представители на министър-председателите водят преговори. Ние се надяваме, че ще се намери положително решение и за двете страни. Надявам се и двете страни да са удовлетворени от окончателното решение и е, се надяваме, че то ще бъде намерено своевременно. Колкото до постмониторинга, моето е, лично мнение е, че е, самото понятие за преговорите ще отпадне, защото по, е, по пътя на Харватия към Европейския съюз имаше единодушие в Харватския парламент между всички политически партии е, по пътя ни към Европа. Така че това засяга дългия път, дългата процедура в нашите институции. Нашата страна вече е нова страна. Ние изградихме институции и ние смятаме, че промените са необратими. Няма никакви опасения от обратимост на промените. Благодаря ви. Мис Моринович. Благодаря ви, думата има госпожа Моринович. Благодаря ви, господин председател уважаеми колеги, скъпи приятели и в частност господин Родочек, Започна обратното броене преди присъединяването на Хрватия към Европейския съюз. Ето защо смятам, че е време да ви благодарим и да ви кажем колко се радваме, че ще станем пълноправни членове на Европейския съюз. Както каза и колегата преди мен, ние ще продължим да полагаме усилия за борба с корупцията и за здравяване на правовата държава. Смятам, че това е една непрестанна борба. Това е постоянната ни цел. Но както спомена Таня преди малко, ние сме напълно готови като народ като граждани, напълно сме в състояние да разрешим проблемите си, както и неразрешените въпроси с съседите ни по мирен път. Искам обаче да спомена нещо, което не беше казано до тук, а заслужава да се спомене. Както вече казах, ние сме готови да се борим срещу корупцията, да реформираме съдебната система и да работим за установяване на правовата държава. ние също така сме готови да удържим на своят ангажимент към нашите граждани да разработим социалната държава. Мисля, че това е наш ангажимент към гражданите на Харватия към гражданите на целия Европейски съюз, защото ние имаме нужда от тяхното доверие. Благодаря ви. Благодаря. Преди да дам думата на господин Народчек за кратки заключителни бележки, бих искал да помоля господин Ланге от Генерална дирекция разширяване на Европейската комисия да вземе думата. Благодаря за дадената ми дума. Мисля, че тъй като говорим за редовния мониторинг от страна на комисията, е време да ви дам малко повече информация за последните постижения в това отношение. Фактът, че работим много интензивно с Хрватска, ни насърчава, както и тях, да изпълнят всички ангажименти. Искам да дам няколко основни актуализации относно приоритетните въпроси, които дискутирахме до тук. Един от основните приоритети е а, приватизацията. Нека да ви уведомя, че Харватска предложи един обновен вариант на плана в това отношение и това ще бъде разисквано в колегиума на комисията тази сряда и най-вероятно договор за приватизация ще бъде подписан и финализиран до края на този месец. Другият приоритет е установяването на комисията, изграждането на комисията за следение на конфликт на интереси. Както вече знаете, на 25 януари се състоя това установяване и на 1 февруари беше първото заседание, така че този приоритет вече е изпълнен. Относно ГКПП-тата, нещата вървят добре. Планът е на 31 март да се приключи този процес, така че със сигурност ще имаме завършеност и на тази точка, въпреки че тя няма да бъде готова до, вклю... до издаването на следващия ни мониторингов доклад. Един друг приоритет превода на европейското право, на постиженията на правото. Голяма част вече е преведен. Документа вече е преведен и ако продължим със същата скорост, до момента на присъединяването целият документ ще бъде и въобще всички, целият закон ще бъде преведен коректно. А относно отношенията между Харцеговина, в петък имаше заседание с комисаря Фюле и министрите на външните работи на а, двете държави. Те представиха ситуацията в техните е, държави. Това беше част също и от самия мониторинг по присъединяването. Това не са двустранни отношения, а искане, част от исканията за спазването на постиженията на европейското право. Срещата беше много положителна, много креативна. Двамата министри на външните работи направиха всичко възможно, за да улеснят ситуацията за деня, когато Харватска се присъедини към Европейският съюз. Благодаря. Благодаря. Давам думата сега на докладчика господин Ручек за обобщение на дискусията. Благодаря ви. Е, кратки заключения от дълга дискусия. Първо искам да благодаря на нашите колеги е, е, за мненията, е, и защо е, приноса им към дискусията. Искам да ви кажа, че е, изобщо не стои въпроса за това доколко Харватия е готова да се присъедини към Европейския съюз на 1 юли. Има широк консенсус във връзка с компромисите, които трябва да се открият. Аз искам да подчертая, че ние всички знаем, не само членовете на Европейския парламент, но и колегите в парламента на Харватия, в правителството на Харватия, е, че е, работата продължава и след 1 юли е, за върховенство на закона, борба срещу корупцията, борба за правова държава и така нататък. Сега, ако погледнем компромисите, ние призоваваме властите в Харватия е, да засилят борбата срещу корупцията, лошото управление на фондовете, да е, и приканвах властите на Харватия да осъществява доклад за стълкновение изкривяване на интересите, корупция, организирана престъпност и така нататък. Аз мисля, че е, ние направихме максималното, за да включим вашите възгледи в тези компромиси, но това, с което не мога да се съглася, или с предложеното на Маковей, е, Харватия да бъде е, под наблюдение след присъединяването, е, както каза господин Посълт, е, присъединяването е край на процеса. Господин Божинович каза, че ако е, поставим Харватия под въпроса в списъка за мониторинг, ние поставяме под въпрос целият процес по присъединяване. Работата на комисиите в парламента, включително работата на нашите докладчици по случващото се в Харватия мисля, че е, тук има широко съгласие, че Харватия е подготвена, е, че механизмите са на лице, че са изградени, но както в е, други страни, в Румъния, в моята родина, в Чешката република, не само в новите членове, но и в старите държави членки, ние трябва да продължим да се борим срещу измами, корупция и прочие. Както казах, ако трябва да сложим Харватия върху списъка за мониторинг, това ще бъде тежка грешка и значи да поставим под съмнение целият процес по присъединяване. Искам накратко да се спри на някои други препоръки. Господин Вайгъл по изменение 28. Аз разбирам мнението ви, обаче не се споменава една институция. В случая това е католическата черква ако, ето, ние приканваме хрватските власти да бъдат бдителни за спазването на човешките права, да се борят е, срещу всяка форма на дискриминация, е, всички права на младсинствата, етнически младсинства и защо всички младсинствени групи, е, включително хомосексуалисти и така нататък. Така че не трябва да се споменава определена институция. Ние приканваме в най-общ смисъл смисъл и хърватските власти го знаят. Устното изменение на госпожа Братнер, устно изменение номер 3, мисля, че то е правилно. То отразява и нашето мнение за участието на гражданското общество и съответно на парламента. И накрая въпросът за ратифицирането. Аз смисля, че ние всички сме съгласни, включително и е, колегите от Словения, че ратифицирането трябва да се осъществи в възможно най-кратки срокове и се надяваме, когато на 11 март се срещнат министър-председателите, не ще се постигне споразумение. И е, е ратифицирането ще приключи успешно в е, парламента на Словения. Мисля, че е важно и за словенските ни колеги Хърватия и Словения да имат чудесни отношения и Харватия, и Словения са положителен пример за сърбите, за Босна, за Черна гора и за останалите страни от Балканите. Благодаря ви много. Много ви благодаря. Благодаря на докладчика и на всички колеги, които взеха участие в дебата. Бих искал да припомня, че ще гласуваме този доклад утре след обед. Сега преминаваме към второто разглеждане на предложение за резолюция относно доклада за напредъка на Исландия в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Както всички ние знаем, Исландия води преговори за членство към Европейския съюз от 2011 година насам. До момента преговорите вървят гладко и бързо. Въпреки това, от средата на месец януари тази година преговорите се забавиха заради предстоящите общи избори в Исландия, които ще се проведат в края на месец април. В този контекст нашият постоянен докладчик господин Преда разгледа всички изменения внесени по този доклад и се, спомена с се споразумя с докладчите в сянка по 7 компромиса. И сега давам думата на господин Преда, за да представи компромисните изменения. Моля, заповядайте. Mai așteptăm câteva secunde până... Благодаря se calmează bucuria intrării Croației la 1 iulie. Чакам колегите, които излизат, да го направят, за да можем да продължим в тишина. Както казахте, тук говорим за мониторинговия доклад за Исландия. Имаше вече разискване в тази комисия на въпроса за Исландия през декември. На 18 декември бяха внесени 41 изменения. Повечето от тях подобряват текста. Благодаря на колегите, които внесоха измененията. Искам да благодаря на докладчиците в сянка. Както вече казахте, господин председател, предлагам 7 компромисни изменения. Те имат съгласието на политическите групи. Това беше постигнато по време на последната пленарна сесия в Страсбург. Нека да се спра на тези компромисни изменения. Първото засяга параграф 1. То говори за процеса на преговорите. След това прави препратка към параграф 8 и че има забавяне на преговорите от страна на правителството, като се има предвид бъдещите избори. След това се споменава становището на исландския народ и ние настояваме информационният център на Европейския съюз да продължи своите дейности. За съжаление, от страна на общественото становище, там те го считат за пропаганда. След това 4 казваме, че трябва да се засили притока на капитали. В компромис 5 имаме поправка на параграф 19 относно риболова. Компромис 6 говори за а, споровете около м- скумрията и Компромис 7 е изменение, което аз внесох и колегата Танок. Тоест, сътрудничеството между Европейски съюз и Исландия за Арктическия съвет. Споразумяхме се да преформулираме всичко това и стигнахме до тези устни изменения. Изменения от 1 до 5. Изменение 4, устно изменение 4, взима предвид основното решение, взето от съда, където беше решено да се а, изплатят неустойки на британското и ирландското правителство. Това е спор, по който бихме могли да кажем, че сме удовлетворени от решението. За съжаление, за риболова не можем да кажем, че сме толкова удовлетворени. Имаше доста преговори, но нямаше споразумение между заинтересованите страни. Именно за това се отбелязвам тук становището на Европейската комисия. И съжалявам, че Исландия е фиксирала едностранно риболовните квоти за скумрията. Всички държави, засегнати от конфликта, трябва да положат усилия в това отношение, за да постигнем някакво споразумение. Целта е да нямаме надхвърляне на капацитета за риболов по този, по този ресурс. Утре ще има гласуване в комисията Текста ще бъде разгледан в пленарна зала на 13 март и гласуването е предвидено за 15 март. И в заключение, ако позволявате, ще кажа, че току-що приключихме разговорите за Харватско. Спомням си момента, в който Исландия започна преговорите. Някои харватски колеги се страхуваха от ситуацията. Тоест, да имаме подобни паралелни преговори между Харва... с Харватско и с Исландия. Трябва да не забравяме, че тук нямаме съревнования между държавите кандидатки. И не може да се прави съпоставка между ритъма на напредък в преговорите. Най-важното е да видим какви са резултатите. Всички сме доволни от присъединяването на Харватско на 1 юли. Няма причини да се тревожим. Даваме си сметка, че в Исландия виждате преговор на изпълнение, напредъка на изпълнение по преговорите е забавен заради изборите. И така тези преговори най-вероятно няма да засегнат предизборната кампания. Благодаря. Благодаря, господин Прада. Искам да ви напомня, че е, е, в 18 часа ще дойде ирландския заместник министър-председател, министър на външните работи. Затова, ако обичате, бъдете кратки. Госпожа Шаке, от името на групата на либералите, благодаря ви заради оживената дискусия по Харватия. Докладчика в сянка трябваше да се тръгне и ме помоли да се изкаже от негово име. Така, съвсем накратко няма никакви препятствия. Той е, оценява споразумението постигнато по фондове. Той е, ме помоли да ви предам от негово име, че е съгласен с е, доклада. Действително беше кратко. Господин Ручик, е, да, е, от аз също искам да благодаря на докладчика за балансирания доклад, за чудесното сътрудничество, за конструктивния подход, е, когато взе под внимание нашите изменения. В началото имаше проблем с компромисно изменение номер 2, защото ние не смятаме, че парламента трябва да се намесва или да взима отношение по разделенията в е, правителството на Исландия. Мисля, че сега е постигнат баланс. Е, остава проблема с изменение номер 4 от докладчика и компромисно изменение номер 6 е, и, изразява съгласие за е, риболова в определен район. Ние смятаме, че това не е конструктивно изменение и заради това утре ще се върнем на него, но като цяло няма проблем и е, смятаме, че ще е, гласуваме доклада утре. Много ви благодаря. От името на ЕКРС, Робърт. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на господин Брета за много добре равновесеният доклад. Мисля, че дискусията, която проведохме, също беше много конструктивна, както и посещението в Исландия, така че действително искам да го поздравя. Както казаха и колегите, няма много противоречия по самото съдържание на доклада, но има някои притеснения, които бяха изказани и днес. Те са свързани с рибарството и в частност улова на скумрия. всеки път, когато разговарям с господин Стивенс, който беше председател на комисията по риболова, той винаги приема въпроса много при сърце и е ясно, че скумрията е въпрос, който създава противоречия. Има и притеснения относно селското стопанство и смятам, че тези глави на преговорите трябва да се разгледат внимателно преди тяхното затваряне. Подобно докладчика се радвам на успешното приключване на преговорите за излизане от страната финансово положение в Исландия, но вчера слушах една емисия по BBC, в която се обясняваше продължение половин час колко добре Исландия се е справила с финансовата криза и колко след от бъдещето пред нея. Дали това свето бъдеще ще бъде свързано с Европейския съюз, ще трябва да почакаме изборите и да видим. За момента очакваме резултатите от тези избори с нетърпения, а позицията на нашата група по отношение на доклада е пълна подкрепа. Благодаря ви. Няма други поискали думата, така че ще помоля господин Бреда да направи заключителни бележки, ако иска, разбира се. Um, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите за изказванията им. Отбелязах си, че социалистите си има все още проблеми с този текст. Ще видим дали ще успеем да намерим някакво решение. Ако не успеем, Просто ще гласуваме. Благодаря. Благодаря. Нека да напомня, че този доклад ще се гласува утре след обед. А сега свободата на пресата и на медиите по света. Докладчикът госпожа Марията Шахте си дава сметка че този доклад от доста време стои по коридорите на властта. И сега имаме крайен срок за измененията 9 април и е предвидено гласуване на юнската сесия. Не трябва да се дублират действията и с докладите на различни НПО-та. И няма смисъл да се повтаря казаното в някои от докладите на тези организации. Искам да и благодаря за свършената работа от докладчика и за това, което а, тя е написала на своя вебсайт. Колеги, ние трябва да защитаваме свободата на изказа, както тук, така и в околните държави. Сега дам думата на докладчика. Um, благодаря, е, господин председател. Както вече казахте, първи обмен на възгледи вече се осъществи. Имаме проект, така че гражданското общество и партньорите допринесоха към проекта, но искам да приканя всеки, който може да сподели възгледите си. Очакваме дискусия. Аз е, е, виждам как има непрекъснато убийства, заплахи, насилие и различни различни начин за ограничение на работата на журналистите и на свободата на медиите. Едновременно с това свободата на медиите са много важни за проверка на властта, прозрачността, достъп до информация, свобода на словото и също плуранистичен дебат. И е, не говорим само за заплахи, говорим също така и нови тенденции, като например новата економическа криза, така че е, динамиката, в която работят медиите, е нова. Е, как са да се гарантира достъп до качествена информация, е, за да може да има обективни медии? Важно е за Европейския съюз, както ние поне се опитваме да изработим съвместна политика за сигурност, трябва трябва да насърчим свободата на словото навсякъде по света. И е, искам да бъда ясна, нямам предвид е, е Европейския е, съюз да раздава медали за съдържание, е, а по-скоро да се улесни, да се насърчи и да се съхрани е, възможно най-свободната преса. Е, е, този документ е, предложен на дискусии, е, беше обект на сътрудничество между много партньори. Е, едва ли е, колегите трябва да повтарят какво прави гражданското общество. Ето защо аз избрах да не споменавам конкретни страни, защото във всяка страна, включително и в нашите държави членки, има все още предизвикателства пред свободата на словото. Така че очаквам обратна връзка, очаквам въпроси на които да отговорим заедно и ще отговоря на колегите. От една страна, ние виждаме, че има много голяма власт, която се дава на хора вследствие на дигитализирането, но също така и поради свободата на словото, начина по който те участват в открита дискусия и отправят предизвикателствата на тези, които са на власт, но именно е, влиянието на независимата журналистика е, поставя под заплаха някои от тези, които са на власт. Е, ние виждаме корупция, злоупотреба с власт или несправедливост и това става обществено достояние. Ето защо журналистите и медиите имат повече ограничения от правителствата. И правителствата се месят в работата им. В много страни има основни заплахи към журналистите, е, закони, регламенти, заплахи или концентрация на медиите в ръцете на политици или на лица е, в столкновения с интереси. По този начин се ограничава достъпа до информацията или има е, заплаха за свободата след, след казаното от журналистите. Дори има журналисти в затворите, е, е, цензура, включително и автоцензура. Е, това засяга не само човешките права, но и бизнес климата. Така че свободният поток на информацията трябва да бъде ключов приоритет. Също така, економически събития, като например кризата и самата дигитализация може да се отрази върху свободата на медиите. Трябва да признаем, че търговските интереси и обществените интереси не винаги съвпадат. Е, особено когато е, видим е, какво става онлайн, почти всички услуги са в частни ръце, докато интернет се възприема като публично пространство. Искам да подчерта кои други е, заплахи от страна на правителствата. Е, често е, те се заплахи и към правозащитници, закон, злоупотреба с тероризъм, заплахите. Изобщо журналистите са представени понякога като криминални престъпници. От друга страна, правителствата могат да използват властта си чрез реклами за политически цели или издаването на лицензии, такси и така нататък, особено за медиите като, е, публичен, като публична услуга. Ролята на регулаторите е много важна. Така че аз искам да направя някои предложения за това как ние можем да се занимаем с въпроса за свободата на медиите. Смятам, че трябва да бъдем амбициозни и е, за момента, въпреки че свободата на медиите е отразена в много проекти и политика от страна на Европейската комисия, службата за външна дейност, няма последователен възглед, няма водещ възглед, няма ясни критерии и за това ние трябва да е, имаме един устойчив възглед и дълго, дългосрочен възглед за свободата на словото, да има по-голяма яснота е, какви условия се поставят, особено е, при търговски споразумения и географски програми. Така че, е, когато имаме ясни възгледи, тогава можем по-добре да прилагаме нашата политика чрез наличните инструменти, като например Европейски инструмент за демокрация и човешки права, и чрез географски програми. Те трябва да са достъпни не само за големи организации, но и за по-малки организации. И във всички случаи е, трябва да настояваме за развитие на медиите, е, за свободен печат и е, да се съсредоточим върху дългосрочна стратегия, като например изграждане на местен капацитет, за да Очаквам да чуя дискусията. Thank you very much, Miss Якон. Много, много ви благодаря. Думата има госпожа Якон Сари. Благодаря на госпожа докладчика за интересният анализ, който направи тя. Много се радвам, че дадохте възможност за принос към работата ви онлайн. Щях да се радвам, ако беше организирано и публично изслушване, на което докладчите в сянка да могат да изкажат своите становища, но все още има време да организираме такова мероприятие. Самото заглавие Свобода на медиите и пресата по света е много добре подбрано. Това наистина е важен въпрос и го разглеждаме по много амбициозен начин. Смятам, че би било добре да се посочат кои са страните, в които свободата на пресата значително е намаляла. Не смятам, че само неправителствените организации и организациите на гражданското общество трябва да се занимават с този въпрос. Според мен ще има добавена европейска стойност, ако и ние повдигнем въпроса за конкретните страни. Вярно е, че гражданите имат повече възможности от всякога да изразняват своето становище чрез социалните медии, но едновременно с това се ограничава и намалява влиянието на традиционните медии и според мен тази тенденция е много притеснителна. Това се случва в съседни на Европейския съюз страни, като Турция и Русия. Случва се също така и в Европа. В Унгария, например, както и в Обединеното кралство, имаше редица скандали. Обединеното кралство успя да се справи с проблема, но е ясно, че в други държави има проблеми. В Франция и в други държави, например, някои закони за борба срещу тероризма се използват като средство за ограничаване на медиите. И смятам, че е добре да се разгледа начинът по който законите за борба срещу тероризма ограничават медиите. госпожа докладчикът смята, че гражданското общество трябва да анализира свободата на пресата и че е по-добре ние да не споменаваме конкретни държави в нашия доклад, но аз не смятам, че това е уместно. Не смятам, че може да си позволим да не споменем страни, в които има значително влушаване на ситуацията, като например Турция. В Турция има най-голям брой журналисти, хвърлени в затвора. Има и много добри предложения в доклада, като например идеята за общото европейска стратегия. Трябва също така да се разгледат и международните споразумения, и условията, които могат да трябва да бъдат спазени в рамките на тези международни споразумения. За момента всъщност тези споразумения остават по-скоро на хартия и не се прилагат на практика. Ще ви дам пример с Казахстан, тъй като аз съм постоянен докладчик по тази страна. Ние приехме резолюция в парламента, но веднага след като ние приехме нашата резолюция. Госпожа Аштън беше на посещение в Централна Азия, посвети и Казахстан. И за нас беше огромно разочарование фактът, че госпожа Аштън не спомена нарушаването на свободата на пресата в Казахстан. Защото в тази страна свобода на пресата просто не съществува. Смятам също така, че правото на свобода на пресата трябва да се обвърже с другите основни човешки права и смятам, че трябва да имаме единна позиция и единен глас, когато обсъждаме тези, всички тези права. Смятам, че този доклад и този работен документ е добра отправна точка на нашите дискусии, но все пак смятам, че трябва да предложим повече конкретни решения, да има повече конкретни предложения. И също така смятам, че Европейски съюз като цяло трябва да работи по, по по-съгласуван начин. Благодаря ви. Благодаря, господин Салафранка. Eh, Благодаря, господин председател. Доколкото разбирам, това е просто един работен документ, който засяга основните елементи, свързани с свободата на изказа във всеки един демократичен режим. Мисля, че трябва да се оставим в ръцете на доклада, който е изготвен от комисията. Той се прави годишно. Знаете, имаме и награда Сахаров, която се връчва всяка година. Това са важни въпроси, свързани с свобода, която понякога е доста накърнена в някои държави. Именно за това смятам, че трябва да посветим доста внимание на този доклад. Имаме много работа по основните свободи и смятам, че и докладчика говори за тази точка, както и за новите технологии. Виждате какво става с тоталитарните режими, с а, арабската пролет. А, виждате как са ограничени достъпа до интернет и други свободи, свързани с основните права. Може би ще бъде добре да разчитаме също и на сътрудничеството, както на потребителите на интернет, така и на професионалистите. Колегата, която говори преди мен, каза, че този доклад може да бъде много интересен, защото там се отразява ситуацията в някои държави, свързани с където имат редовно нарушаване на човешките свободи. И тук бихме могли да разгледаме и годишния доклад за човешките права. Я е, ами, мисля, че може да има и други източници, които да бъдат включени в доклада. Смятам, господин председател, че бихме могли да помолим докладчика да уточни графика и сроковете сроковете за представяне на доклада на комисията. Мисля, че не можем просто да се задоволим с анализ на проблематиката. Беше казано много добре и в работния документ. Трябва да видим и какво може да направи Европейския съюз, за да гарантира спазването на тези права. Смятам, че бихме могли да бъдем критични, да им... но все пак нека да останем предпазливи относно терминологията, която използваме, особено когато докладчика казва, че Европейския съюз може да обучава. Мисля, че не е най-точният термин. Разбираме какво се има предвид, но мисля, че трябва да избягваме подобни прескриптивни терминологии. Трябва да спазим добрия тон. И този доклад трябва да съсредоточи на основните права, на свободата на словото. Това е ключов доклад за нещо, което е важно за целият Европейски съюз и програмата за човешки права. Защо да не се концентрираме върху факта, че ни трябва една гражданска програма в това отношение – и това да помогне целия Европейски съюз. Благодаря, казвам. Благодаря. Мога накратко да спомена, че второто обсъждане на проекто доклад ще бъде на 20 март. Крайния срок за измененията е през април. На 6 май ще се обсъдят в Комисията по външни работи ще се гласува на 7 май е, и се надяваме е, да се гласува доклада в пленарна зала на сесията е, през юни. Искам да се възползвам от тази възможност да приканя политическите групи да назначат техни докладчици за този доклад по наша инициатива. Да, ако обичате, бъдете кратка. Госпожо Шаке, аз е, искам да отговоря на така е, живите коментари, е, направени до сега. Аз е, говорих е, за злоупотреби с закона против тероризма, злоупотреба също така с е, други закони, за да се ограничи свободата на словото. Съгласна съм с това, което казаха колегите, че трябва да се почертаят страни, където има сериозни проблеми. Аз реших да не започна да изброявам конкретни страни, защото списъка е толкова голям, колкото е и света. Трябва по умен начин да го направим, но когато говорим за Турция, която е важна страна за Европейския съюз и която е част е, от нашата политика за разширение, аз съм съгласна, че трябва да се справим специфично на този проблем и в е, общ план също, защото ние имаме е, специфична отговорност там. Същото се отнася и за условия, които се поставят в търговски споразумения. Мисля, че е много важно да се вярва в Европейския съюз. Е, трябва е, е, винаги да настояваме за свобода на словото. Това, което каза господин Салафранка, аз мисля, че възгледа ни са сходни, но това, което той каза за чувствителността на някои езици, трябва да се вземе предвид. Например, при споделяне на най-добри практики за регулатори, когато говорим за е, е, законова рамка за гарантирана свобода на словото в страни в преход или след конфликти, но трябва много внимателно да как, това какво ще предлагаме на правителствата по отношение на медиите, и дали да има оценки на докладите е, е, за защита на правата на човека. Очаквам работа с колегите и измененията са добре дошли до 5 март. Ако искате да бъдат взети под внимание при първия, е, при първия проект за доклад. Благодаря. Благодаря ви. С това приключваме разглеждането на тази точка от дневния ред и сега преминаваме към доклада за напредъка на Босна и Херцеговина. Това е първо разглеждане на проекто предложението за доклада за напредъка на Босна и Херцеговина. Това е последната от девете проекто резолюции, посветени на отделни държави от политиката за разширяване. Има опасност тази държава да изостане в сравнение с останалите държави от Западните Балкани, тъй като напредък в процеса за присъединяване до момента е много ограничен. До момента страната не успява да, да постигне критериите, необходими за постигане на споразумение за сътрудничество и асоция... асоцииране, което ще позволи на Босния и Херцеговина да подаде кандидатура за членство в Съюза основните притеснения си остават същите от години насам, а именно липсата на споделена визия от политическите ръководители на страната за а, бъдещето на страната като цяло. А сега давам думата на нашият докладчик, господин, госпожа Пак, за да ни представи основните елементи от своята доклад. Ами мисля, че ви казахте основното. Всички знаем, че през пролетта на миналата година изготвихме последния си доклад. Тогава изчаках възможността да кажа нещо положително, чаках тази възможност и за този доклад, но за нещастие нямам какво положително да кажа. Няма съществен напредък от положението миналата пролет. Проблемът е във факта, че държавата все още е много разпокъсана. Това е и наследство от дейтенските споразумения. Знаете, че Конституцията беше изготвена в Дейтън, а не в а, самата Босна. И това е съжителна трудност за страната. От 4 години насам има решение на Съда за човешките права в Страсбург и според това решение се изисква заличаване на дискриминацията от Конституцията на страната. Но не страната е приела тази Конституция, тя идва от външни страни, които изготвиха тази Конституция. Става по съдебното решение по делото Сейдич и Финци. Оказва се, че няма възможност а, да а, бъдете пълноправен граждани страната, ако не сте сърбин, хрватин или босненец. А това е напълно неприемливо в една демократична страна и в страна, която е част от Европа. Но тази разпоредба в Конституцията беше изготвена не от жителите на тази страна, а от външни участници. Това беше една от големите грешки на Дейтанското споразумение, поради желанието ни бързо да разрешим конфликта. Проблемът е, че Конституцията беше изготвена от хора, които не участват а, пряко в а, процеса на възстановяване на страната. Проблемът е също така факта, че страната е разделена на две части Република Сръбска и а, Федерацията Босния и Херцеговина, където работят основно босни... където живеят основно босници и 12% от населението са харвати. И всичко това възпрепятства функционирането на държавата Босния и Херцеговина структурата на страната се основава на Вашингтонското споразумение от 1994 година, но а, по този начин не може да се функционира. Има 10 отделни кантона с 10 министър-председатели, след което има три, двете отделни правителства на двете републики и над тях седи федералната държава. Така че ясно може да си представите колко трудно е функционирането на цялата тази тежка структура. Така положението в страната е много сложно и до момента никой не се е опитал наистина да подпомогне, да помогне на населението в процеса на реформа на държавното устройство. Системата не е променена от 1994 година насам. Хората на място правят каквото могат с устройство, с което разполагат, но е ясно, че няма как да се продължи по този начин. Ясно, че една реформа ще остави без работа много от работещите в държавния апарат в момента. Никой не поема отговорност за процеса, никой не се опитва да помогне наистина на тази страна. Само аз полагам някакви усилия. Опитвам се да привлека подкрепа, но безуспешно. Междувременно американското правителство се взе с въпроса. То твърди, че евентуално ще обмисли възможност за разрешаване на проблемите на Босния Херцеговина отвън. В страната вече бяха проведени редица демократични избори и няма как отвън да се разрешат проблемите. Трябва самото население на страната да промени своето устройство и не бива ние като Европейски съюз отново да прехвърляме отговорността на американското правителство. Както знаете, Десетското споразумение беше изготвено от Съединените щати. То сложи край на войната, но не постигне почти нищо друго. Проблемът е, че страната все повече и повече се задълбава в етническото разделение – и политиците също допринасят за този процес. Всъщност те само влушават конфликтите, тъй като те винаги се позовават на националните особености, националните характеристики. Те използват тази риторика за собствените си цели и не правят нищо полезно за страната. Друг проблем е корупцията. Всъщност говорим за една държава, в която администрацията на практика не функционира. И преди сме казвали, че има по огромен проблем с корупцията. И трябва действително да има истинска борба срещу това явление. Миналата година беше създадено ново правителство, но то се разпокъса по време на ратната вакансия. Сега отново има ново правителство всъщност става въпрос за един Министерски съвет, не може да го наричаме правителство. Но междувременно този Министерски съвет на федерално равнище се разпадна отново и затова няма как да се постигне някакъв напредък. Така че си давате сметка, Босна и е страна, която не може да взима автономни решения в много области. Знаете, че Върховният комисар за външната политика изпрати свои представител. Става въпрос за посланник на Европейския съюз, който разполага и с по-широки правомощия. Проблемът е обаче, че освен него има и друг представител, който трябва да се отчита пред цялата международна общност. И това води до проблеми. Още от средата на 90-те години съществува тази институция, тази представител на международната общност, който трябва да помогне възстановяването на страната. този представител винаги има възможност да се основава на детските споразумения, да предлага закони, и той много често го прави. И а, това води до проблеми в страната, тъй като политици, местните политици все още не са поели пълно отговорно за своите действия. Всеки път, когато имаше проблем, а, проекто, инициативата с проекто закони се поемаше от представителят на международната общност и по този начин местните политици винаги можеха да прехвърлят отговорността на този представител. Ясно е, че нищо не може да се постигне страната, докато не се разреши проблемът с Конституцията. Междувременно економическото положение в страната е плачевно, почти няма инвестиции, тъй като за да има инвестиции трябва да има правова държава, функционираща правова държава. Същото въжи и за администрацията. Проблемът е, че ако дадено предприятие иска да се установи в дадена общност, обикновено управлява една политическа партия, друга политическа партия управлява на равнището на кантона, трета на равнището на Федералната република и съответно цялата система просто не функционира. Повдигнахме и въпроса за образованието. Аз винаги съм за развитие на образованието. Това е въпрос, който много ме вълнува. Опитваме се да привлечем в образователната система млади, добре образовани хора, но за момента в страната обикновено има разделение между мисюлмани и католици в училищата. Това разделение е напомня за средновековието и е ясно, че няма как е, да се подобри посадната система, докато не се преодолее това разделение. Докато не се преодолее разделението, винаги ще има разделение с цялото държавно устройство, винаги ще има спорове за всеки пост в администрацията. Отдавна вече се води процес за сключване на споразумение за стабилизация и асоцииране, но все още не може да се сложи край на тези преговори и страната все още не може да поиска членство в Европейския съюз. Мога само да ви уверя, че положението не се е подобрило от последният ни доклад и че не можем да постигнем напредък в нито една от областите, които ни интересува бяха прияти няколко закона, като например закона срещу цензурата, беше прият и бюджета, но политическият пейзаж е толкова разпокъсан и до такава степен е белязан от междуличностни конфликти, че е много трудно да се разглежда тази страна като една държава и не успеем да я запазим като една държава. Представете си, че има 13 министра на образованието в тази страна. Как може да функционира образователната система? В тази страна има общо 167 министра в една федеративна държава. Представете си какво представлява тази система. Ясно е, че всички средства от бюджета отиват само за функционирането на тези министерства. Всичко това възпрепятства какъвто и да е било реален напредък. Трябва да се спреми на други важни въпроси. Така, например, полицейските сили вече са а, функциониращи благодарение на мисията за обучение на полицейските сили, но това пак са програми за подпомагане. Това не са области, които могат да гарантират доброто функциониране на тази страна. Мога да продължа да говоря още часове, но мисля, че няма смисъл да го правя тук. Още повече чакаме високо поставеният ни гост всеки момент. Докладът е на ваше разположение, може да се запознаете с него, но мога само да повторя това, което казах миналата година. Не се постига почти никакъв напредък. И това наистина е плачевно. Това наистина е повод за съжаление. Най-вече заради младите хора в тази страна. Те просто са принудени да търсят перспективи и възможности за развитие в чужбина. Надявам се за бъдеще да успеем да вземем по-добри решения и трите етнически групи да успеят да намерят а, някакъв път за сближаване, тъй като за момента те все повече и повече се разделят и разпокъсват. Имаме нужда и от по- влиятелна намеса на представителят на Европейския съюз. Европейската комисия също е наясно с тази нужда и действително се надявам един ден върховният представител на международната общност да си замине и в крайна сметка местното население да поеме отговорност за своята съдба и за своята държава. Благодаря, господин Рочек. Да, Съвсем накратко. Почти няма какво да добавя към казаното от Дорис Пак. Много добър доклад, но за съжаление тъжно. Тъжно е това, което се чете, а именно липса на напредък. Да, бихме искали да има повече напредък, така както каза и Дорис пак има предварителни условия, които трябва да се спазят. Така че, виждате, това за условия за присъединяване. И за съжаление, не е това, което четем тук в този доклад, заради разделението. Какво, какво можем да кажем? Има изменения, може би, на този етап – Що се отнася до економическата част на доклада, бихме могли евентуално да а, споменем и нещо по-положително, е именно развитието на бизнеса, т.е. да вкараме и положителна нотка в този доклад, за да ги насърчим. По параграф 27 където се каза, че имало заседание между комисаря Фюле и министрите на Хрватско и на Босна и Херцеговина. Това също е много добър пример, който трябва да бъде споменат тук, за да насърчим нашите а, приятели от Босна и Херцеговина, за да, си, за да работят повече в това отношение. Това е. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Урика Луначек. А, благодаря ви. Аз също искам да благодаря на Дорис пак за нейния е, доклад. А, докладът е хубав, но за съжаление не е оптимистичен. Положението беше описано ясно. Вие казахте, че с Дейденските споразумение е, се сложи край на войната, но е, не се установи дълготраен мир. Е, има някои въпроси, на които искам да се спра накратко. Първо, за економическото положение. Вие основателно е, споменахте за проблемите на младите хора, но трябва да се има предвид, че целият регион страда от кризата в Европейския съюз, особено в Босна, защото валутата е свързана с еврото. Те не могат да я обесценят е, и това води до проблеми за тях. Трябва да има изменение е, в този смисъл. И е, въпросът, че по економически причини достъпа на гражданите на Босна и Херцеговина до европейския пазар. По-трудно, отколкото за гражданите граждани на трети страни, които не са в процес на присъединяване. Мисля, че и това трябва да си има предвид. Радвам се, че вие говорихте е, за домашното насилие, е, за положението на жените, и изнасилвания по време на война. Е, това засяга не само Босна и Херцеговина, но и други части на региона. И говорихте в девета точка за упростяване на федералната структура въпросът трябва да се разреши чрез конституционна реформа, защото не е достатъчно да се промени една единица. Е, трябва да има промяна във всички единици, във всички цялости. И накрая е, е, визовия режим, 25-то изменение. Аз не смятам, е, че гражданите на Босна и Херцеговина злоупотребяват с системата за убежище. Някои се опитват да работят в Европейския съюз и бих ви приканила и ще внеса изменение да се поиска искане от държавите членки е, процедурите е, да се ускорят в Европейския съюз по отговор на молбите за убежище, за да са наясно хората. Има някои неща от името на моята група. Искам да благодаря е, на докладчика и на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество. Благодаря ви. Следам думата на началника на отдел в Генерална дирекция разширяване на Европейската комисия. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Пак за изготвения от нея доклад. Европейската комисия напълно споделя изготвеният от нея анализ. Той напълно съвпада с нашата оценка в годишния доклад, доклад за напред на Босния Херцеговина, представен през месец октомври. За нещастие този доклад не беше особено положителен. Тъй като не разполагам с много време, бих искала да се, спом... да се спра на трите основни елементи в диалога, който Европейската комисия води с Босния и Херцеговина които са цитирани в доклада на госпожа Пак. Доклад на всяко равнище за присъединяване, който се основава на две основни цели, а именно конституционна реформа възоснована основа на съдебното решение Седич и Финци този диалог е много важен и в момента ръководителят на нашата делегация води много интензивен диалог с политическите ръководители, за да може да се улесни постигането на компромис между тези политически ръководители и в, рам... в парламента в Босния и Херцеговина. По този начин ще влезе в сила следващият етап от споразумението за стабилизация и асоцииране. Важен елемент е засилването на дейността на, нашият, на нашето бюро на място в Сараево. Комисарът Фюле и върховният представител Лейди Аштън изпратиха писмо до всички политически ръководители в страната, с насърчаване за бързо транспониране на това съдебно решение. Вторият диалог на всяко равнище е в областта на правосъдието. Следващата среща ще се състои през април в окръг Бръчко. Също е важна част от усилията, които полага Европейския съюз в Босния и Херцеговина за справянето с някои политически елементи, които се отразяват на функционирането на правовата държава. И на трето място водим диалог, тристранен диалог с представители на министърът на Харватия и министърът на Босния и Херцеговина. Тук отново целта ни е да улесним процеса за постигане на компромис и разрешаване на някои от важните въпроси, които все още не са разрешени и които биха могли да усложнят процес на преговори с Босния и Херцеговина след влизането на Харватия в Европейския съюз. Бихме искали да избегнем подобно, подобно блокиране за момента преговорите вървят успешно и се надявам госпожа Пак да вземем предвид резултатите от тази среща в своята доклад. И накрая госпожа Пак спомена образованието. Възнамеряваме да започнем диалог и в областта на образованието. Съгласни сме, че това е много важна област, в която Европейския съюз може да допринесе през, през едните няколко месеца, най-вероятно през месец май ще започнем нов диалог, ще из... създадем работна група, в която ще вземат участие всички представители на международната общност, които участват в образованието и, и най-вече ще участват всички министри, отговарящи за образованието в Босна Херцеговина. Но днес... Е, Госпожа, пак Добре, нека и аз да кажа, че може евентуално да се вкарат някои положителни забележки. Не, че съм искал само да критикувам, но исках все пак да бъда искрена. Тук не говорим за връщането на беженците. Трябва да сме сигурни обаче, че парите не, бъдат, не са отклонявани към някои джобове. Трябва да сме сигурни, че а, когато лицата се завръщат, а, те трябва да разполагат с нужните условия на живота. А не е такъв случай, особено в Република Сръбска. Благодаря. Благодаря ви. Искам само да ви кажа, че крайният срок за измененията е 25 февруари 2013 година. И така, дами и господа, скъпи колеги, бих искал да приветствам и да благодаря от ваше име на господин Имон е, Гиламор, ирландски заместник министър-председател и министър на външните работи и търговията, е, който идва в нашата комисия почти веднага след е, съвета по външни работи, която приключи днес. Бих искала да помоля за извинение господин министъра, защото нашия председател, господин Брок, не може да председателства нашата комисия днес. Той трябваше да се занимае с важни въпроси в родината си в Германия. Господин министър, вие знаете, че дневният ред е особено предизвикателен. Ще обсъждаме въпроса за положението в Мали. Надяваме се, се е скоро да започне нашата мисия в подкрепа на е, армията на Мали, да обсъдим източното партньорство. Искаме да разберем вашето мнение, особено е, вашето мнение за положението в Украина, в Грузия и в Молдова, където проевропейския съюз е в криза. Да обсъдим и положението в Ирак, страна с която сме подписали важно споразумение споразумение за сътрудничество. Също така и южното сътрудничество, изключително обезпокоителното положение в Сирия и накрая мирния процес в Близкия изток от гледна точка на резултатите от изборите в Израел. Мисля, че дневният ред е доста натоварен. Вие вече сте запознати с изводите на, от съвета и заради това искаме да чуем чуем какво вие ще кажете. Имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Uh, Бих искал да изразя и най-топлите си пожелания към господин Брок. Разбирам, че той има важни въпроси, които трябва да се занимае в Германия. Заседанието на съвет на външните министри завърши преди около половин час. Започнахме заседанието от 9.30 тази сутрин, така че обсъжданията ни бяха доста продължителни. Денят беше доста натоварен и за мен удоволствие е да мога да споделя с вас членовете на Комисията по външни работи заключенията от съвет на външни министри, провел се днес. Разгледахме политическата ситуация в Мали след приемането на пътната карта от страна на властите на Мали и след заседанието на групата за последващи действия за Мали в Брюксел, която се проведе на 5 февруари тази година под председателството на върховния представител Катрин Аштън. Беше а, лансирана и мисията за обучение на Мали. Тя започва незабавно. Съвета също така прие заключения относно Мали, в които се подчертава подкрепата на Европейския съюз за прилагането на пътната карта след изборите, които ще се проведат по-късно тази година. Предвижда се и създаването на комисия за национален диалог и възстановяване и се набляга за необходимостта за контрол над въоръжените сили. Приветстваме заключенията от срещата на групата за последващи действия в Мали и също така приветстваме заявлението на комисар Пиебалк, направено на седанието в Дъблин. Европейския съюз трябва да има цялостен подход към положението в Мали от хуманитарна подкрепа през гарантиране на въоръжените сили и подкрепа за ръководената от Африканския съюз група за, под, за подкрепа на, на Мали, Афисма. 2 милиона са отпуснати през 2012 година и потенциално трябва да се отпуснат други средства за хуманитарна помощ трябва да, да, този ангажимент на Европейския съюз да продължи за подкрепа на правата държава в страната. Съвета се заточи и върху източното партньорство, като беше отбелязан напредък много преди срещата на министрите по източното партньорство през юли и среща за равнище в Вилнис, което ще се поведе през ноември сключването на цялостни търговски споразумения с Украина, Молдова, Грузия и Армения са много важен елемент в изграждането на тяхно сътрудничество с страните от източното партньорство. В момента продължават преговорите с Азербайджан. Според министрите е важно да има цялостен процес, който да може да доведе до успешен резултат на срещата през лятото беше направен обзор на срещата в рамките на партньорство, провела се в Билиси минала, миналият месец освен а, обмяната на становища с а, участващите в партньорство страни. Върховният комисарят се срещна и с представители на гражданското общество. Това ни припомня колко важно е за Европейския съюз да има отворен и приобщаващ процес преди срещането на равнище. Съвета прия също така е заключение за източното партньорство. В тях се подчертава, че ритъмът на реформи в страните от източното партньорство ще определи степента на сътрудничество. Или, с други думи казано, държавите, партньори, които напредват най-бързо с реформите, най-много ще бъдат облагодетелствани от сътрудничеството с Европейски съюз. Министрите съгласиха, че в подготовката на среща в Вилнюс редовно ще подират отново този въпрос. Относно Сирия, беше прието, взето решение да а, се запазят а, санкциите в продължение на още 3 месеца, за да се гарантира закрила за гражданите имаше обмяна на становище как Европейски съюз най-добре може да подкрепя силите на опозицията и усилията за намиране на политическо решение, както и на хуманитарна помощ за населението на Сирия. Съветът също така подчерта колко подкрепата си за усилията на представителят Брахими за намиране на политически консенсус и диалог между представителите на позицията и режимът на Асад. Съвета прие заключение относно Сирия, включително и относно хум... притесненията, свързани с хуманитарната ситуация. Срещата с господин Брахими се отлага най-вероятно за месец март. По време на официалния обяд в рамките на съвета се обсъди възможността за засилване на участието участие на Европейския съюз в процеса на, в, на преговори за мир в Близкия изток. Наясно сме, че позицията на Европейския съюз за положителен изход от миналите преговори подчертава нееднократно. Също така се подчертава необходимостта да се намери решение създаване на две държави. Тясното сътрудничество с второто правителство на президента Обама е изключително важно и е, върховният представител министрите поемат ангажимент в тази насока. Върховният представител проведе среща с държавен секретар на Съединените щати миналата седмица. Също така беше обсъдена и влушаващо положение в Ирак. В Ирак се засилва етническото напрежение отчасти и поради конфликта в Сирия. Подчертано беше, че Европейският съюз и Съединените щати трябва да засилят своите усилия и да продължат и с силата на брана в рамките на сътрудничество между Европейския съюз и Ирак. Важно сътрудничеството с ООН, е с Съединените щати, Турция и страните от, от залива. Подчертава се колко е важно да се насърчат е, иранските власти чрез програмата, в която са отпуснати 20 милиони, след които приоритети ще бъдат образованието и сигурността. Комисарят Пибалкс подчерта какви предизвикателства в областта на сигурността стоят пред нас и пред останалите, които казват помощ на Ирак. И нека да се спра на някои от заключенията на съвета, които бяха приети относно DPRK. Кенедера, извинете. И а, другите финансови мерки забраната за изнасяне на цветни метали, а също така за тясно наблюдаване на сътрудничество с, с техни банки. Съветът се ангажира за допълнителни мерки, за да следи отблизо ядрената програма на КНДР. И също така да се ангажирахме да окажем подкрепа на различните органи, които работят по а, тази тема и нуждата от допълнителни следенета. Що се отнася до тематичната резолюция за Държавите подчертаха приоритетите, свързани с Сирия, Иран, Кенедере, Шри-Ланка, Мали, Бурма, Миянмар и Беларус. Правата на жените, на децата, на хората с увреждания, дискриминацията спрямо половете, спрямо сексуалната ориентация са измежду приоритетите на Европейския съюз и на ОНЕ. В, относно Зимбабве има заключения, свързани с нови ограничаващи мерки, свързани с някои от фирмите и компаниите там. Съветът също работи по подсилване на конституционалния процес и насърчава политическите партии за изграждане на а, право държава и на общо споразумение и за пътна карта. Също така трябва да. Европейският съюз има подход, свързан с Зимбабве за напредъка на тази държава. Господин председател, това са основните заключения, които бяха постигнати в съвета и съм готов да отговарям на вашите въпроси. Благодаря, господин министър. Сега имате думата за въпроси, коментари. Първо давам думата на господин Салафранко. Eh, Благодаря, господин председател. Благодаря, господин заместник министър-председател. Благодаря ви за информацията, която ни предоставихте за работата на съвета. Мисля, че това беше най-бързо прочетения доклад в съвременната история. Само преди половин час приключи съвета. Искам да ви благодаря за това, че ни информирате веднага. Искам да ви задам някои въпроси във връзка с заключенията за Сирия. Господин заместник министър-председател, като изключим позоваванията на работата на върховния представител на ОНЕ Отвъд подкрепата към Националния съвет, е, отвъд прикамването на съвета за сигурност Русия и Китай да поемат е, тяхната отговорност. Е, смятате ли, че изправенето пред съд на нарушителите на правата на човека е, дали е, няма също да допринесе за е, прехода. Втори въпрос във връзка с, с санкциите, които бяха приети за Северна Корея като изключим резолюцията на съвета за сигурност на ООН, Европейския съюз се налага свои собствени санкции. Е, бихте ли ни е, казали какво се изразяват те? И накрая, е, Последният ми въпрос е свързан с мисията в Мали. Вие споменавате за мисия от Европейския съюз, която ще окаже подкрепа на армията на Мали. Чух, че армията е стигнала до Бамако. Прочетох заключенията на съвета и в него се казва, че тази мисия няма за цел е, да участва в бойни действия. Искам да ви попитам, господин е, заместник министър-председател, е, на съвета бяха ли обсъдени въпросите на сигурността? Какви, какви гаранции за сигурност се предоставят на тази мисия? Изобщо в какво ще се изразява тази мисия? Благодаря, господин председател. Господин заместник министър-председател, благодаря ви, че толкова бързо дойдохте да ни запознаете с резултатите от съвета. Е, е, първият ми въпрос засяга Мали. Е, по време на посещението на вице-президента Байден в Париж преди две седмици беше съобщено, че африканските сили на които много разчитат европейците, за да гарантират стабилността и сигурността, особено в северната част на Мали, да тези африкански сили биха били мироопазващи сили на ОНЕ. Това променя нещата от гледна точка на правомощие, финансиране, военно участие и подкрепа, която Европейския съюз може да окаже. Така ли? Обсъдили се този въпрос? Има ли по-голяма яснота във връзка с тази мисия, тази мироопазваща мисия? Вторият ми въпрос е свързан с Сирия. Току-що чух господин Лоран Фабиус, който е френски министр на външните работи, е, който взе отношение по е, ембаргото върху оръжията. Той казва, че ембаргото се запазва, но е обект на изменение, за да може да се улесни защитата на гражданското население. Бих искал да разбера какъв е точно смисъл на това изменение изменение, какво покрива то и в какъв смисъл отразява промяна в позицията върху ембаргото. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Балекис. Благодаря ви, господин председател. Господин министр, бих искала да ви задам въпрос относно положението на една държава съседка на Европейския съюз, един доста сложен съсед, а именно Беларус. Разбира се, знаете какво е положението в страната, знаете какви усилия полага Европейския съюз, за да оказва влияние в Беларус. Знаете санкциите, които се налагат и търсенето на балансиран подход. Какво е позицията на ирландското председателство? Как, какво според вас трябва да бъде подходен на Европейския съюз към Беларус? Благодаря ви. Благодаря думата на господин Аткинс. Благодаря ви. Всъщност това е една от напредните части на нашата работа. Можем редовно да се срещаме с а, министрите, които в момента са държат културното председателство. Надявам се да си остане това удоволствие и през вашето председателство. Имам два въпроса. Първият е свързан с а, Близкия изток. Имаме уникална възможност, тъй като в Израел все още няма ново правителство след последните избори, така че може би ще можем да окажем влияние върху страната по отношение на, по, на колониите и палестинските поселения. Може би е време ирландското представителство или върховният представител да окаже нататък натиск точно в този подходящ момент. На второ място, ние сме част от четворката, така че, може би, трябва да мислим възможността да поканим господин Блеер на някои от вашите заседания, за да може той да ви обясни какво точно прави квартетът и дали изобщо прави нещо. Благодаря ви. Thank you very much, Ms. Lunacek. Благодаря, госпожа Луначек. Благодаря. И ние приветстваме а, нашия гост тук от името на Зелените. Имам въпрос първо за Сирия. Имаше може би не чух всичко, което казахте във вашия доклад, но чух в медиите, че ще има евентуално отменене на санкциите, за да могат някои държави да окажат помощ на бунтовниците. Бихте ли ни казали как върви дебата в това отношение? Евентуално какво ще стане? Трябва да има решение, доколкото знам. Ще има ли решение да се вдигнат санкциите или няма да? да има такова. И второ, относно Украина, статуко, има ли някакъв шанс за напредък? За сега нещата са замрели. Има ли някакъв дебат по темата? Виждате ли някакъв шанс нещата да се раздвижат през следващите няколко седмици? Благодаря. Благодаря. А сега ще помоля министъра да ви отговори и след това ще имаме втори кръг въпроси. Господин министр. You, Господин председател, е, първо, аз ще отговоря на въпросите, свързани с Сирия, е, които ми зададе господин Салафранка господин Данжан. И госпожа Луначек. Първо, позицията на Международния наказателен съд един от изводите, които бяха направени е, че Европейския съюз е, се безпокои от непрекъснатото нарушаване на човешките права и на международното право, което противоречи на международните ангажименти и това всъщност води до е, престъпления срещу човечеството, военни престъпления, които трябва да бъдат цени от Международния съд и прикамва Съвета за сигурност на ОНЕ спешно да се справи с, да се занимае с положението в Сирия и евентуално да се позове и на Международния наказателен съд, както се изисква от резолюция на съвета за сигурност от 24 е, януари 2013 година и естествено да изправи на съд е, тези, които са извършили престъпление срещу човечеството. Така че в заключенията има пряко позоваване на положението в е, Сирия и на Международния наказателен съд. Специално за санкциите решенията, които бяха взети, са първо – е, настоящия инструментариум от санкции за Сирия ще бъде разширен е, за още 3 е, месеца и въпросът за правилата не е толкова е, да се отмени е, ембаргото е, върху оръжията. Ембаргото трябва да се запази, но се изясни следния аспект. Какви са разпоредбите в санкциите във връзка с използването на нелетални военни съоръжения е, техническа помощ е, за допълнителна подкрепа за гражданското население. И в дискусията се изясни, че е, е, е, нелетални военни съображения и техническа подкрепа от подобно естество ще се оказва там, където се изисква такава подкрепа, за да се подобри сигурността на гражданското население. Но в заключенията на днешния съвет не се говори за отмяна на ембаргото върху оръжията. За Мали е, ние чухме сведения от някои държави членки и от комисията във връзка с, сигурността в Мали, във връзка с хуманитарната ситуация там, френските военни действия в Мали, които включват повече от 4000 е, войника, получават подкрепа от е, държави членки на Европейския съюз и от други международни партньори. ФИСМА се също разгръща около 4000 човека, около 2000 от Чад. Те са извън генералното командване на ФИСМА. Всички големи градове в северната част на Мали са освободени от терористични елементи и терористични групи. От френските седи град Тамбукто, Кидал, Гао, някои терористични елементи използват оръжие като за герия, като за местна война. Сега за източното партньорство господин Полиски сме попита за него. А също така госпожа Луначек. Госпожа Луначек също повдигна въпроса за източното партньорство за Беларус и Украина. Аз мисля, че най-важното, което се постигна днес е, че е, много напреднахме в дискусията, е, но ще има следваща среща на министрите на външните работи през юли, допълнително и през ноември. Аз мисля, че е, на днешния съвет изрази безпокойство, че първо трябва да има адекватна подкрепа, адекватна Днес говорихме за за, за, за подкрепа и да се е, отдаде първостепенно значение през следващия период на източното е, сътрудничество, на източното партньорство. Защото всички тези страни трябва да имат европейска перспектива. Е, дали така виждат себе си, в каква посока смятат да тръгнат въпроса е, е, за е, дълбоко и разбираемо сътрудничество за свободна търговия, въобще да се насърчи развитието към демокрация, човешки права и върховенство на закона. Честно е да се каже, че във всяка страна положението е различно всяка страна от източното партньорство има свои специфики и съвета ще обсъди отново е, този въпрос регулярно. Е, специално е, това, което пита господин Аткинс за Близкия изток, по време на обяда за мирния процес в Близкия изток, ние казваме, че веднага след изборите в Съединените щати и след изборите в Израел е, ще имаме нова възможност за известен напредък е, в мирния процес. Е, насърчи ни онова, което чухме от новия държавен секретар Джон Кери, това, което каза и господин Обама трябва да посети Израел, вероятно през март. Някъде, някъде през март. Така че има възможност за Европейския съюз да поеме инициатива и да работи с останалите, е, е, за да гарантира населенията в Близкия изток и отново е, да започне въпроса с колониите, ролята на квартета. Доколко той съвпада съвпада с дискусиите, които ще се провеждат. Естествено, че обсъждахме и въпроса за евентуална покана към господин Блеер да посети съвет по външната политика. За сега можем да се надяваме, че той ще дойде през март. Е, дали съм пропуснал нещо? Ако имам, вие ще ми напомните. Благодаря ви, господин министр. Сега започваме вторият тур от въпроси, господин Пьотеринг. Благодаря ви. Господин министр на външните работи, никак не ви завиждам, тъй като светът е огромен, огромни са и проблемите в него. Имам един въпрос относно Мали. Радваме се, че Франция предприе действия в страната, но не смятате ли, че военната намеса би трябвало да бъде от страна на Европейския съюз? И какво според вас ще ни научи опита от Мали, това си представител на Европейската служба за външна дейност. Смятате ли, че могат да се създадат нови структури в Европейски съюз, с които да се действа при подобни а, кризи? Пак казвам, радвам се, че президентът на Франция предприе действия толкова бързо, но смятам, че за бъдеще подобни военни намеси трябва да са в правомощта на Европейския съюз. Каква е вашата позиция? Благодаря ви, думата ми, е господин Родчик. Благодаря. Казахте неща, които са напълно, с които съм напълно съгласен. Ето сега имаме още, имаме още повече сътрудничество с втория кабинет на Обама. Но искам да ви кажа, че едновременно с това ни се поставя все повече и повече натиск да поставим Хезболах в е, списъка на терористите, след като а, българските власти казаха ца, подобни твърдения за Хизболах след атентата в Бургас. Как ще гледаме ние на Хизбола? Това е въпросът ми. Благодаря, господин Танов. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашето присъствие, господин министр. Нека да задам въпрос относно Украина и източното партньорство. Смятате ли, че ще има някакъв знак за споразумение свободна търговия? За сега няма никакъв напредък. Нямаше постигнат такъв на съвета в Вилнюс. Приветствам решенията относно Зимбабве. Аз вярвам, че ще има правосъдие за Зимбабве и ще има компенсации за а, тези фермери, които загубиха земята си по време на режима на Могабе. А, какво обаче ще правим за бъдеще с режима санк... на санкциите? И относно Хезбола, след това, което се случи в България, разбирам, че правителството на Ирландия се противопоставя на характеризирането на Хезбола като описването на Хезбола като терористична организация. Можете ли обаче да ни кажете каква е разликата между военното крило и а, гражданското крило, което явно не е, а, не е конституирано като терористична организация, но самите Хезбола не правят такава разлика. Те считат а, тези две крила като единна организация. Така че ние какво ще правим? И как ще ги квалифицираме? Благодаря. Благодаря. Други желаящи да вземат думата? Благодаря. В такъв случай, ако няма други желаящи, давам думата на господин министъра. А. Господин Данжан, допълнителен въпрос. По въпроса за Мали. Относно Мали, кажете ми повече за мироопазващата организация от страна на ОНИ. Къде ще бъдем ние? Къде ще е нашето място? Имате думата, господин министр. Благодаря. Помали. Трябва да кажа. Може би трябваше да го кажа по-рано, но не отговорих конкретно. В момента има конкретни, сериозни подготовки за една обучаваща мисия на Европейския съюз. Франция ще бъде ръководител на мисията. Най-вероятно това ще стане от в началото на април. Има решение в край, от края на януари. Над 300, 200 души са изпратени за да изградят а, генералния щаб в Бамако. И общия персонал ще бъде около 500 души. лагера за обучение ще бъде на около 60 км от Бамако. На този етап не е завършен процеса за осигуряване на обучение и той трябва да бъде завършен възможно най-бързо, за да сме сигурни, че ще имаме подготовка на местните сили възможно най-бързо. Що се отнася до това дали отговорността за ситуацията в Мали трябва да бъде на Европейския съюз, на една държава членка или нече друга. Смятам, че един от основните фактори, които трябва да се взима предвид, е внезапното развитие на кризата – и в този момент Франция беше имаше възможност да се намеси бързо, защото имаше сили в Чад и Сенегал и в Кото Дивар. Смятам, че бъдещето на европейските структури в тази област подлежи на допълнителен дебат, особено след случилото се в Мали. И Мали ще бъде един от основните примери в дебата ни. Въпросът с Мали трябва да се реши спешно и се надявам, че това до някъде отговаря на вашия въпрос. Това е само малка част от общия въпрос, който трябва да подлежи на една много широка дискусия относно ситуацията. Що се отнася до Хизболах? И атентата в Бургаса. Съвета получи инструкции от външния министр на България относно това, което беше, беше уведомено от външния министр за това, което е открито с, разследването. Това е отговор на въпрос на господин Ручек и господин Танок. Жизненно важно е Европейският съюз да продължи да насърчава ливанските власти да се сътрудничат с България, за да могат извършителите да бъдат изправени на съд и да може Ливан да се бори с международния тероризъм. И премиерът на Ливан Микате приветства това решение. В представенето на ситуацията пред съвета българският министр на външните работи направи оценка на разследването и каза, че ще говори отново на следващото заседание на министрите на външните работи, ако има, когато има допълнителни заключения. Днес нямаше дискусии относно заклемяването на Хизбола. Но аз в момента а, не представям моята страна тук. Не съм в тази си функция, съм в а, функцията си на а, представител на председателството на съвета. Но като цяло, наистина, Считаме, че ситуацията е доста критична, като има предвид какво се случва в Сирия. Но има и голяма част спекулации от страна на медиите за това дали ще има дискусия относно Хизбола на съвета на министрите. Няма такава дискусия на този етап. Чакаме министра на външните работи на България да ни представи по-нататък допълнителна информация. Що се отнася до Украина, преди няколко седмици имахме много хубаво, много добро заседание с външният министр на Украина и външните министри на Европейския съюз. Подхода, който беше, предвид, беше взет предвид, е засягаше различни дискусии, свързани с споразуменията, свободна търговия и други. И засегнахме и страните от източното партньорство, включително и Украина, разбира се. Това ще бъде и подхода за напред. Смятам, че трябва да използваме лост, който имаме тук, а именно економическият лост, за да искаме повече напредък от Украина, най-вече връзка с човешките а, права. Но също трябва да намерим и някакво равновесие и да насърчим държавите в източното партньорство за и към тяхната европейска перспектива, защото на този етап тя е загубена. И следователно влиянието ни там е силно намалено. Но въпреки всичко смятам, че има напредък и то доста по-бързо, отколкото сме очаквали. Но разбира се, има още много проблеми, свързани с ситуацията в Украина и Беларус. Относно Зимбабве, господин Танок, отново казвам, има напредък. И мини, министрите на външните а, а, работи говориха за евентуално използване на санкции за насърчаване на напредъка. Но когато има напредък, трябва да облегчим санкциите, за да насърчим напредък. Това е процес, който се измерва много внимателно и който непрекъснато се преразглежда в съвета. Това е относно ситуацията в Зимбабве и на господин Данжан. На въпроса за прехвърляне на правомощията от африканските сили към ООН. Това ще отнеме време. Ще има нужда от резолюция на съвета за сигурност и ще има нужда от изграждане на, на ясен мандат за тези сили. Смятам, все пак, както и беше писано и от президента на Мали, който отправи едно писмо до банки му, че на този етап най-важното е стабилизирането на ситуацията в страната. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Някой има ли да зададе въпрос или допълнителен въпрос? Очевидно господин министър, сте удовлетворил всички депутати от Европейския парламент. Благодаря ви. Благодаря ви още веднъж за това, че толкова бързо след приключването на съвета дойдохте. Очакваме е, ваши следващи посещения. Пожелаваме ви успех в бъдещите ви дейности. Благодаря.